Благодаря ви, госпожо Коста, за тази допълнителна информация относно филмите от Лукс. И сега искам да ви кажа, че Фернандо Маура, Баранди, Арани, Пабло Глесия подадоха оставка и от 25 но от 28 октомври на сетне техните, техните парламентарни места са свободни поради участие в национална предизборна кампания.